Уважаеми колеги, мисля, че трябва да започваме срещата, защото времето тече. Надявам се колегите да се присъединят на време за а, гласуването. С 10-та точка продължаваме след сутрешното заседание. 10-та точка а, е с докладчик Мари Терес Санче Шмидт. Предизвикателство при териториалното сътрудничество, бъдеща програма за трансгранично и междурегионално сътрудничество. Това е тъй наречената известна цел 3 е, на сегашната политика. Давам незабавно думата на Мари Терез, за да представи този въпрос. Euh, Благодаря ви много, госпожо председател, дами и господа, скъпи колеги. Бих искала да благодаря на Комисията за регионално развитие, която дава възможност да осъществим а, тази размяна на мнения днес по териториалното сътрудничество. Обедена съм, че тази дискусия ще бъде много обогатяваща и ще ни позволи да напреднем значително. Искам да благодаря също така на нашите оратори, професор Шарл Рик и Марта Гилермо Рамирес, генерален секретар на Асоциацията на европейските гранични региони. Наистина им благодаря за това, че пътуваха до тук при тези ниски температури. И двамата гости са експерти в териториалното сътрудничество в Европа. Господин професор Шарл Рик, с когото съм се срещала Комитета на регионите е научен директор на е, Центъра за наблюдение на европейските региони и преподава в Женевския университет. Неговите трудове е, за различни институции са наистина референтни документи за всички, които работят в тази сфера. Имам предвид по-специално наръчника за трансгранично сътрудничество, преведен на много езици и преиздаван многократно. Господин Мартин Гилермо Рамирес е генерален секретар на Асоциацията на европейските гранични региони, региони лекар по образование. В момента работи в Асоциацията на граничните региони, създадена през 1971 година. Тази асоциация е най-старата регионална и независима асоциация с над 100 члена. Нашия колега Ламберт Ван Нистелрой е бил председател на тази асоциация от 2004 до 2009 година. Проведохме вече една първа дискусия с много интересни е, обсъждания по цел трета. За да припомня, през 2007 година това сътрудничество стана цел трета на политиката на кохезия и е, представлява само 2,5% от бюджета за регионална политика на три е, е, теми е разделена, е, са разделени тези средства, така че да се подпомогнат регионите да отговорят на предизвикателствата пред тях. Наистина а, има огромно значение за европейската интеграция това сътрудничество, така че гражданите да бъдат в центъра на нашата дейност. Сътрудничеството наистина е конкретно и жива дейност. Идеята да се развива проекта Еразмус в рамките на цел трета беше много горещо приветстван от вас. Мястото на макрорегионите в рамките на цел 3, финансирането им – остава да бъдат доизяснени. Аз смятам, че макрорегионалната политика трябва да бъде насърчавана, но не наложена. Трябва да постигнем гъвкаво териториално сближаване, така че всеки един участник да може е, максимално да се възползва от това. От последната ни дискусия Европейската комисия а, публикува а, петия си доклад по а, политиката на сближаване – този доклад препоръчва тясна връзка между кохезионната политика и стратегия 2020 година, по-добра насоченост на средствата и ударение върху резултатите. И териториалното сътрудничество има важна роля, въпреки че и трансграничните въпроси заслужават внимание. Е, много интересни са заключенията на този е, доклад е, по отношение на оперативните програми и отварят път към много регионални, трансгранични проекти около общи теми. Европейската комисия предлага засилена трансрегионално сътрудничество за макрорегионите. Това е доста интересна идея защото е, позволява по-голяма връзка между различните цели. Но това засилване на сътрудничеството не трябва да бъде в ущърп на другите е, цели. И след неформалната среща на е, министрите в Лиеж 22-23 ноември дадоха отличен сигнал в тази насока. Министрите смятат, че трябва да се запази архитектурата на цел трета и да се засили тя. Сега ние виждаме по-ясно позициите на всеки и по този начин ще можем да постигнем конструктивно, прагматично заключение ние от страна на парламента. Това беше моето кратко представене. Сега ще дам думата на нашите гости, които ще ни дадат полезни насоки. Благодаря, госпожа Санчес Шмидт. А сега Нека господин Мартин Гилеймо Рамирес да вземе думата, ако обича. Hello. Yes. Е, Ще говоря на испански, след като имам тази възможност. Не ми се случва всеки ден, но нека да се възползвам от тази възможност. Благодаря на Мари Терес Саншес Шмидт за това, че ни покани. Тук наистина за нас е удоволствие да бъдем сред вас защото основната дейност на нашата асоциация е да е, защитаваме интересите на граничните региони. И имаме тук е, стратегически съюзници, които никога не са ни изоставили. Наистина, ако нямаме институция, която да ни защити, трудно можем да постигнем нещо и е за това Генерална дирекция регионално развитие на комисията, Комитета на регионите и парламента ни подпомагат и не е трудно да защитим нашите позиции днес тук, защото по принцип, по основните политически линии ние сме съгласни. Ние говорим за субсидиарност от една страна, за включване, за по-активно участие на местните органи на власт в Европа и да насърчаваме държавите членки да работят повече за регионите. Това е на теория, но когато говорим за политики, свързани с европейските фондове, в крайна сметка се стига до диалектика между европейското равнище, националното и местното. Териториалното сътрудничество е една от най-важните е, страни. Разбира се, че има аргументи, които е трудно да представим изчерпателно тук. За това ще посоча основните елементи, които представляват интерес за нас, как виждаме ние бъдещето, как, какво впечатление е, остави у нас е, доклада на е, госпожа Мари Терес Санчес Шмидт и ще спомена резултати от други дебати, проведени в други институции, като Комитета на регионите. Нашата асоциация е европейска. Нашите членове са граничните райони, региони, отдалечени от центровете, в които се взима решение. И по принцип тези региони а, страдат от липса на инфраструктура. Младите а, хора ги напускат доста често, когато намерят някоя възможност в рамките на Erasmus или на други а, програми и заминават. Така че местните органи на власт а, се а, е, стремят е, да направят привлекателни тези региони. Ние е, трябва да сме в състояние да привлечем отново младите в тези региони. Именно за това държавите членки трябва да взимат предвид очакванията, потребностите на граничните региони, когато изграждат своите политики за развитие. Но също така трябва да водят и една политика на трансгранично сътрудничество с другите държави членки. И програмата Интерек е един отличен пример в тази насока. Тя започна преди 20 години с първоначално ограничени средства, подкрепещи дребни проекти, но които се развиха в последствие. Въпреки, че средствата не са значителни, целите на тези програми са важни. Държавите членки участват със съфинансиране, освен това на многонационално ниво. Така че благодаря на тези стратегии се създадоха, приложиха конкретни програми като видим какво е постигнато през първите три етапа на Интеррек, наистина това е успех. Що се отнася до трансграничното сътрудничество, именно в тази сфера работим ние, е, това представлява 75% от общата е, сума на териториално развитие. И регионите, както и общините, трябва да създадат е, мрежи на интерект, да сътрудничат, за да подобрят положението на гражданите – Що се отнася до граничните региони, те имат своите особености и благодарение на политиките на сътрудничество, те а, могат а, да а, установят а, устойчиво развитие. А когато сътрудничеството надхвърля програмите в тези региони, то има 50 годишна история, тези региони наистина са лаборатории за европейското развитие. В тези гранични региони, в които се развиват такива програми, гражданите добре осъзнават наистина колко е важно европейското строителство, повече дори от тези, които живеят в Париж, Берлин или в Рим. И наистина тези граждани е, ежедневно живеят с тези е, проекти. Те им създават е, работни места. И това са хора, които всеки ден прекусяват границата, за да работят или за да ползват здравни грижи. Предизвикателствата бяха решени в голяма степен благодарение на европейските програми. Ние смятаме също така, че граничните региони са и лаборатория на е, управление, многостепенно управление. През последните години се проведе значителна дискусия по аспектите на това управление. особено за и следващите години. Е, така че това е нещо е, като генерална репетиция на този процес с 50 годишна история. И а, е, при оценката на целите или по-неформални оценки, резултатите са наистина положителни. Тези гранични региони а, днес са натрупали огромен опит и принципа на субсидиарност, когато се прилага използването на кохезионните и структурните фондове, наистина са голям успех. Но все още се е, нуждаят от по-динамични темпове развитието в тези е, региони. Затова разполагаме с един правен инструмент, който се прилага на всичките е, територии. Е, това е групата за териториално сътрудничество. През 2006 година беше обнародван този инструмент и имаше опасно всички традиционни структури да се трансформират в групировки от този тип. А има региони, които удовлетворително работят от десетки години, така че за тях този инструмент не е задължителен, но това е една допълнителна възможност, която ни дава възможност да се осъществява трансгранично сътрудничество там, където то трудно се осъществявало преди това. Разбира се, не трябва да забравяме, че има различия, включително и на начина на мислене, така че се нуждаехме от създаването на този инструмент. По отношение на макрорегионите, това е нещо като нова мода, появила се а, след създаването на тези групировки за териториално сътрудничество – Създадоха се работни общности, след това групировки и сега макрорегиони. И с надежда, че по този начин ще се получат по-значителни средства. Ясно е, че промяната на структурата не означава получаване на повече средства по-вероятно е да се привлекат повече участници. Не, първо трябва да видим какво можем да направим и след това да създадем съответната структура, а не да следваме сляпо модата на различните групировки а, и а, региони, макрорегиони и други подобни. А това е добра инициатива ако искаме да създадем мрежи, мрежи на интерек. И първият такъв макрорегион е Балтийския. Наистина това е логично. Територията е обширна и предизвикателствата също са значителни. Трябва тук да се приложи успешно модела на макрорегиона но това е свързано по-скоро с транснационалното, а не трансграничното сътрудничество. Така че не е необходимо задължително да се създават тези макрорегиони. Дунавски макрорегион би бил уместен също така, но понякога има малки райони, трудови общности или е, по друго наименование, които днес искат да се нарекат макрорегиони. Това води само до объркване. Друг въпрос, е, който искам да засегна, когато говорим за структури за трансгранично сътрудничество, не говорим за е, правомощията на административно ниво. Във всяка държава в зависимост от степента на децентрализация, нещата са различни и могат да се делегират а, а, задачи, не правомощия, а конкретни дейности, конкретни задачи. Защото на местно равнище по-добре се анализират потребностите и по-добре, по-ефективно се привличат а, различните а, участващи субекти. Важно е държавите членки да изиграят своята роля. Субсидиарността не е само свързана с Европейския съюз или с местните органи на власт, е свързана и с държавите защото по-голямата част от правомощията принадлежат на държавите и трябва наистина да се изгради една Европа, която да дава отговор на очакваните на всички граждани. Така че всички а, а, равнища трябва да участват и това не трябва да остават само декларации на хартия, защото гражданите са тези, които участват и се ползват от програмите. Благодарение на е, малка инвестиция могат да се решат значителни проблеми е, за гражданите по места, за техните семейства. Могат да, как да намерят работа е, от другата страна на границата или как да ползват здравна помощ или пък да научат по-успешно езика на съседа така че да ползват равни права на пазара на труда. За това са необходими малки програми, които да се осъществяват в граничните региони. Обикновено се мисли по-масштабно за големи цели, големи програми, но в крайна сметка малките проекти по, стоят по-близо до гражданите. А що се отнася до външните граници на Европейския съюз, те не трябва да бъдат пренебрегвани по отношение на сътрудничеството, въпреки че там се говори за визови и други проблеми, други трудности. Но с течение на годините е натрупан опит и тук и можем да се обърнем към новите държави членки, да се позаинтересуваме за техния опит в тази насока. Обикновенно това е много добър модел, в който участват и гражданите. А инструменти като групировките, всъщност дават възможност да се включат и граждани, които не са членове на Европейския съюз. Например, за да се осъществи такава програма с държава, която не е членка, с достатъчно участие на две държави членки. И когато разглеждаме бъдещето на тези програми, Комитета на регионите също изготвил такъв, такова проучване, което ние можем да ползваме. Много аспекти от този документ са отчетени в доклада на госпожа Санчес Шмидт. Има колеги, които наистина проявяват голям интерес към този въпрос. И наистина ние така се чувстваме по-близо до Европа. Сега бих помолила професор Шарл Рик да представи своето изказване. Моля, имате думата. Благодаря, госпожо председател. За мен винаги е чест и удоволствие да вземам думата пред европейските депутати. Тук съм също и по настояване на вашата колега Санчес Шмидт, която многократно е показвала точния динамизъм, който ни е необходим на всички, за да се опитаме да разберем не само миналото и настоящето на Европа, но и бъдещето, относно по-специално в регионалното развитие. И а, също така и на вас, госпожо председател, защото вие много пъти сте говорили за регионалната политика на отделните държави, не само европейски, и сте били носител на посланието на регионалната политика и на политиката по сближаване. Съвсем накратко от моя страна ще се опитам за няколко минути да кажа най-важното. Знаете, аз като човек на университетските науки ми е малко трудно да се събера в няколко минути, но а, искам да кажа, че се опитах да, ще се опитам да направя един анализ и да а, дам някои идеи за трансграничното сътрудничество. В това отношение ще наблегна наказаното на колегата Гиермо Рамирес който се занимава с тази трансгранична инициатива. А също и господин Ламбъртс, който е, който е министър-председател на а, Асоциацията на а, германофонското общество в Белгия. Защо, защо се спирам точно на трансграничното сътрудничество? Искам да кажа няколко думи за себе си, въпреки че бих предпочела да съм дискретен. Та, моят а, а, дядо беше белгийски фламандец от Куртне и работеше в Турклан, в една текстилна индустрия. Баща ми пък а, е от шве, е швейцарски происход и е дошъл да а, и, и е работил както в а, Савоя, така и в долината на Оста. Там ще се опитам съвсем накратко да ви покажа основните точки на трансграничното сътрудничество, за да можем да видим по-конкретно в бъдеще. Защото всички сме убедени, предполагам, че трансграничните райони, дори много повече отколкото други райони, се вписват в историята и миналата, настояща и бъдещата история на Европа. И ако не приемаме тези трансгранични, тези гранични райони като катализатори на промените, които настъпват в Европа, ясно е, че ще пропуснем един шанс да консолидираме европейските ни корени. И ще наблегна на тази диалектика. Вие, европейските депутати, сте всъщност първите, които отговаряте на тази диалектика. В между самите трансгранични райони или гранични райони съществуват едни микропространства за микроинтеграция, наблягам на термина, които са а, в насока макроинтеграция, които това, това е основната цел на Европейския съюз. Така че всъщност наистина има една макроинтеграция на всички нива на Европейския съюз, чрез различни включващи компетенции, делегирани компетенции, които всички познават от чисто юридически характер. Така че, защо имаме такава макроинтеграция точно в тия микропространства в трансграничните райони? Защото а, това са места, където а, има голяма мобилност, където има специфична култура, култура на образование, също така а, специфични жилищни условия и така нататък. Аз лично съм написал докторат през 1978 година за мигриращите работници, които живеят в такива а, гранични райони – и госпожа Санчес Смит говореше за разчупване, аз говоря за разкъсване, така да го наречем, така как, точно протичат тези разкъсвания. има големи анализи, които са направени в областта на тази интеграция. Това, което установих във всички а, гранични райони, въжи е за бъдещето им. Тяхната специфика и тези етапи, през които те минават, трябва да бъдат а, взети предвид. Това въжи за абсолютно всички държави, членки на Европейския съюз, за всички членки на Съвета на Европа и така нататък. Ще се опитам да огранича в няколко минутки изказване цялата история на тези райони. Тези етапи са свързани с една реципрочна информация, т.е. отношенията с съседите. А, териториалната организация, функционирането и така нататък. И искам да уточням, предполагам всички тук са убедени, винаги четирите големи политически системи всички те са демократични. Говорим за европейските. Някои казват много централизация или много федерализъм пречат на демокрацията. А, нещо, което беше гласувано вчера в Швейцария, предполагам. Няма да имам думата да коментирам този въпрос. Но всичките тези четири политически системи представляват вид териториална организация, териториално функциониране – които трябва в крайна сметка да послужат като един вид мост за връзка на регионите. Кои са тези четири системи? Федерализъм, децентрализация, централизация а, и а, и а, регионализация. Там целта на тези системи винаги е да отговорят на конкретни проблеми. И това, което установих през 2006 година, на 5 юли, се е прието един нов инструмент, който да управлява регионите и казвам, че нашите институции наблягат най-вече на юридическите действия в това отношение. Но това не означава, че всичко е свършено. Трябва още много да се направи в тази насока. Друго, което констатирам за всички гранични европейски райони е именно факта, а, че има един устойчив интерес, най-вече устойчив, наблягам на думата устойчив, а, и за да има такъв интерес, трябва политическата воля на народните избранници да остава постоянна. Дори и партиите, които се сменят във властта, да, да са различни от различни крила. Крайната цел е да се създаде една тъкан, една мрежа, човешка мрежа между всички сектори от двете страни на границата. Друга констатация, която направих, засяга паричния проблем. Много малко гранични райони имат трансгранични бюджети. От програмата Интеррег до сега, от създаването на тази програма до сега, и надявам се за бъдеще, надявам се тази програма да бъде продължена, има един европейски отговор на този специфичен проблем на а, граничните райони. Това е един от отговорите на спецификите на всеки един от граничните райони. Нещо, което забравяме. Така че виждате, тук става ясно, че може бюджет на, трансгранич... на, на пограничните райони да бъде разрешен коректно. И нека да кажа, че поне една трета от европейските депутати идват от такива гранични райони и познават един от основните им проблеми, а именно економическият дисбаланс на регионите. Например, жилища, заетост, транспорт, а сега дори и а, а, интернет. Нещо, което води до ново противоречие, нов дисбаланс, който трябва да преодолеем. Много колеги, било то колегата Санчес Смит, дори и други, говореха за нещо, което може би трябва да се създаде, а именно създаването на такива трансгранични центрове с, специфики, например, които са специализирани било то в индустриални някакви технологии или в услуги, или пък в чисто финансови услуги и така нататък. Ясно е, че а, ако липсва хармонизация на европейско ниво, тези полиси няма да могат да функционират, защото тези центрови няма да могат да функционират коректно заради разликите в управлението в различните райони. Затова мисля, че ще ни трябва повече гъвкавост в а, европейските директиви. Тук някой сигурно ще ми се смеят или ще ми изкритикуват, но мисля, че в някои гранични райони, дори като експериментални програми, можем да се опитаме да направим едно такова ам, олекотяване и м, даване на повече гъвкавост в европейските директиви. И друга констатация, последната, която ще кажа, Настоява се много, че има а, дисбаланс, бил той екологичен, социален, индустриален и така нататък. Първо ще говоря обаче за, едно, за един друг дисбаланс, именно за това, което аз наричам а, културни и менталитетни граници. Ясно е, че във всички едни такива гранични европейски пространства съществуват едни такива умствени граници, стереотипи, които са маркирали с, населението на съседната държава. аз лично говоря, примерно, за това, което става в Франция. Но лично аз съм доволен, че вие бихте могли като депутати, евентуално да подпомогнете тази нова култура, трансгранична култура. И това не означава, че трябва да се свързват идентичностите, национална или регионална. Напротив, просто трябва да има синергия, за да се отговорят на изискванията на а, самия регион. И в заключение, ще се върна на тази диалектика микроинтеграция, макроинтеграция. Вие, депутатите, които сте отговорни на европейско ниво и на ниво в вашия регион, на вашите провинции или ландери, или както там се наричат, бихте могли да видите как евентуално може да се надхвърли тази диалектика, тази парадокс. И относно специфичните предизвикателства, които стоят пред трансграничните райони. Те показват, че тези региони първо имат нужда да бъдат уравновесени наново, след това трябва да надхвърлят един модел, който ги спъва, било то културен, умствен и така нататък. И ясно е, че тези гранични райони в изграждането на една обща Европа са жизненно необходими. И ще ви кажа, че аз лично съм живял в такъв район. Сблъсквал съм се с някои проблеми, например. Използването на болниците от двете страни на границата. Захранването на реките, примерно водата в реките, например с друг също ам, номерата на колите трансграничната полиция, например при преследването на трафиканти на дрога. Транспорт, обществения транспорт. Къде да бъде установено едно предприятие от, спрямо границата. Пресичането на добитъка, примерно, когато пресича границата. Какво ли не съм видял? Понякога за да се спазват изискванията на дадена държава, на даден регион, добитъка се прекарва през пропускателен пункт, който е на стотина километра от там, откъдето всъщност би могъл да премине. Друго, културните паспорти, примерно за музеите. Тарифите на телефонните разговори. Понякога за едно разстояние от 1 километър всъщност плащате толкова, се едно, че сте на, в две държави на разделени от хиляди километри. И виждате, има много, много, много неща, които могат да се развият а, с ориентация, с чисто практическа ориентация. Ясно е, че граничните райони, предполагам, че повечето от вас тук или поне някои от вас избрани на е такъв район – ще получат много, ако успеят да постигнат тази микроинтеграция. И то Европа тук би могла много да помогне. И да, естествено, това може да стане в средносрочен и краткосрочен дори план. Защо да не си представяме един ден едни такива трансгранични общности и защо нека да стигна до пълната утопия, да не стигнем, да, да нямаме, примерно, трансгранични депутати, избрани от този регион. Така че, мисля, че тези гранични райони са истинските катализатори на европейската интеграция. Благодаря за това, че ме изслушахте. Благодаря на госпожа Санчес Смит. Благодаря и на вашата комисия за изслушването. Merci beaucoup, благодаря ви, господин Рик Шепи. Сега да започне дискусията, предлагам. Няколко много важни въпроса бяха повдигнати от двамата ни гости. И искам да ви напомня, че ще гласуваме по този доклад едва през март, а пък на пленарно заседание може да мине чак април-май, така че този доклад е, може би, последния ни шанс да окажем влияние върху посоката на работа за териториално сътрудничество, осъществявано от Европейската комисия в контекста на съответните регламенти, които ще бъдат представени средата на следващата година. Смятам, че този доклад не бива да е само общ по своя смисъл, да общо да разглежда териториалното сътрудничество, но трябва да погледне и транснационалното и регионално развитие. мисля, че с него трябва да се направи ясна заявка пред комисията, как ние като парламент искаме да видим сътрудничеството да се развива в каква посока. За това ви а, препоръчвам и ви призовавам да работите тясно с госпожа Мари Терес Санчес Шмидт по този доклад, а, за да може наистина да окажем влияние върху реалния модел а, на териториалното сътрудничество в бъдеще. А, госпожа Манеско има думата първа за изказване по тези предложения. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да започна, като, ви, като благодаря на докладчика за този документ. Искам да благодаря и на нейните гости за това, че споделиха с нас някои от проблемите, пред които са изправени регионите. Ние по принцип сме запознати с тези проблеми и се опитваме да намерим отговори и решения. Ако помислим за бъдещата програма за да транснационално и регионално сътрудничество, ако искаме тази програма да е успешна, трябва да предоставим институционалната подкрепа на местните власти, от която се нуждаят, за да премахнем очевидните препятствия, пред които са изправени регионалните програми, основно на ниво държави членки. Трябва да дадем повече, по-голям приоритет на това сътрудничество след 2013 година в контекста на стратегията до 2020 година за многопластовото управление на много равнища това е свързано с териториалното управление и смятам, че а, нашия принос за изпълняване на европейските цели представлява едно от предварителните условия за постигане на сближаване между териториите. Смятам, че и трансграничните региони притежават териториален потенциал, който все още не е използван напълно и, и би могъл те представляват и важен, важен пункт в европейските политики за конвергенция. За да се консолидира регионалната политика и да стане тя по-ефективна, трябва да насърчаваме регионалното сътрудничество чрез обмен на опит в тази сфера. Смятам, че териториалното сътрудничество трябва да е много по-открито за потенциални партньорства от частния сектор, но въведенията не могат да бъдат популяризирани и да станат устойчиви, освен ако частни компании и следователски центрове не бъдат насърчени да участват в това териториално сътрудничество. За това е много важно да дадем възможност на частния сектор да станат пълноправни партньори в териториалните проекти и проектите за териториално сътрудничество. Искам да приветствам препратката от докладчика към европейските групи за териториално сътрудничество. Те наистина улесняват подобен род сътрудничество и трябва да се използват повече, според мен, от държавите членки. Ако се изграждат такива системи за трансгранично управление и ако искаме наистина да популяризираме регионалното сътрудничество, трябва да ги използваме тези групировки повече трябва да поканим държавите членки, които още не са го направили, да приемат съответните разпоредби, за да, се, да, да стане възможно изграждането на подобни групи за териториално сътрудничество. В а, моя доклад по собствена инициатива подканвам комисията да насърчи държавите членки да го направят. По отношение на програмите за териториално сътрудничество, те в момента страдат е, от липсата на политически ангажимент на национално ниво и е, страдат от ограниченото интегриране в регионалните политики. Тези затруднения започват е, от безкрайните проблеми на неучастие, липса на участие на националните и местни власти в процеса на вземане на решение. Това е, въжи както на национално, така и на европейско ниво. Това е още един проблем, с който трябва да се занимаем. На последно място, но не и по важност, искам да изразя подкрепата си за възможността да се включи пилотния проект Ерасмус за местни и регионални власти в транснационалната схема и схемата за трансгранично сътрудничество. Благодаря ви. Успех с този доклад. Ламбер Ван Нистерой има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците, разбира се, които се изказаха, както и на автора на доклада. Този текст наистина повдига някои въпроси, които можем да разгледаме. Но предпочитам сега да се възползвам от възможността да задам въпроси към нашите гости. Кои са трудните места? Къде трябва да се адаптират нещата? Какви са границите на регионалното сътрудничество, на граничното сътрудничество между Ахен и Ловен? Има 150 км трябва ли да продължат с гъвкавост да си сътрудничат тези два града и как да го направят? По отношение на съфинансирането, в по-западните райони на континента, не трябва ли да се стремим към по-голямо участие, то пък да се свие на изток? трябва ли по-активно включване? Наистина различни инициативи бяха изложени, но има още нещо. За периода 2007-2013 година създадохме една интегрирана програма така че да има повече участници в проекта. Трябва ли да продължим това? Как смятате? Стана дума и за външните граници. За тях не се говори достатъчно в доклада, според мен. Вече беше зададен един конкретен въпрос – по отношение на политиката за добросъседство. През 2011 година бихме могли да проведем конкретна дискусия по този въпрос. Мисля, че комисията трябва да направи също така оценка, междинна оценка на политиката на съседство – и наистина смятам, че хората, които са по вътрешните граници на Съюза, са в по-добра ситуация от тези по външните граници. Е, така че е, това исках да изложа като въпроси. Смятам, че е, ще има голяма полза за изготвяне на окончателния доклад. Благодаря много, Сабина Верен. Е, благодаря. Искам да се възползвам от тази възможност, за да благодаря на госпожа Санчес Шмидт, която е изготвила една отлична база за нашата работа. Е, записала е много важни въпроси, които стоят е, в граничните региони. Искам да благодаря също така и на гостите, които изложиха основните проблеми на трансграничното сътрудничество. Благодаря на господин Гилермо Рамирес, който говори за макрорегионите с известен скептицизъм, но вие всъщност ни взехте думите от устата, защото е достатъчно да по... трябва да разгледаме по различен начин макрорегионите и една обща стратегия за много голям регион не залага задължително на трансгранична дейност. Това е нещо, което се добавя, не което замества трансграничното сътрудничество, трансграничните стратегии. Важно е да се разгледат и конкретните проблеми и конкретните предизвикателства пред регионите как тези програми се осъществяват, колко време е необходимо, за да се лансира такава програма в рамките на Интерек 4. Аз идвам от Ахен един от най-старите гранични региони, имаме отлично сътрудничество и въпреки това винаги се сблъскваме с национални разпоредби, които ни принуждават непрекъснато да водим преговори и се бавим в осъществяването на проектите си. Трябва наистина да се мисли за конкретния опит с оглед на, идващ, на следващите финансови перспективи. Трябва да се намерят а, такива а, основни насоки, които да улесняват трансграничното сътрудничество с съответните механизми за контрол. А, да, наистина границите бяха заличени, но има правомощия, които не са в прерогативите на Европейския съюз и има предизвикателства в тази насока, бяха дадени примери. Здравеопазването, телефоните и така нататък. По отношение на гражданската защита, противопожарната охрана, да речем, има е, противопожарен център от другата страна на границата. Има много, което да се постигне. Беше даден ясен знак, ясен сигнал относно възможностите на Интерек 4 в сферата на сътрудничеството. Но не трябва да забравяме нещо, когато е, мислим е, за бъдещето на кохезионната. Да оставим поле възможност за действие – така че е, да могат е, да прибегнат и до цел 1 и 2 в трансграничната сфера тези региони. И, е, а, да речем, а, много трудно за проектите Равел, които преминават през границите и беше много трудно да се получат средства за тези проекти. Трябваше да минат няколко години преди да можем да ги осъществим конкретно. И наистина трябва да се решат тези проблеми. Благодаря, Рика Манер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за великолепния текст по такъв важен, по така важна тема. Разбира се, ще продължим да водим дебат по нея. В коментарите искам само да кажа за външните граници. Одобрявам казаното от колегата Ван Нистелрой, който казва, че трябва да имаме конкретна система и да се разгледаме в детайли цялата система, защото всъщност все още има проблеми с външните граници. Аз идвам от източна Финландия, близо до руската граница и смея да твърдя, че настоящата система не функционира перфектно и че има много неща, които могат да се направят, както в сътрудничество с Русия, така и не. Има също една програма НТ, която не функционираше много добре. И нека да не забравяме нещо друго. Русия е считана за, поне от наша страна, за развиваща се страна, нещо, което не се не е считано за правилно в Русия. Мисля, че трябва да наблегнем на политиката по заближаване. Аз съм за трансфер на тази политика. И е, съответно бих желал да се продължи дебата и към комисията, защото политиката по сближаване би могла да бъде много по-функционална спрямо това, което е сега. Особено когато говорим за така наречената програма МПИНГ в сътрудничество с Русия. Благодаря сега госпожа Елжебета Окачевска. Дякую bardzo, пани przewodnicząca. E, Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да Говоря за външните граници. Искам да поздравя докладчика за това, че е разгледал този проблем. Съгласна съм с казаното от господин Ван Нистелрой. Външните граници са нещо специално. Самата тема, като че ли може да бъде доразвита. Ние имаме външна граница с Украина – и сътрудничеството там е много различно. Потенциала на този регион е съвсем различен. Има разлики, които се дължат на по-малкия опит в новите 12 членове на Европейския съюз. И има също така съвсем, съвсем различно сътрудничество с граничния район в Украина. Ние правим каквото можем. Взех предвид казаното преди това за граничните райони и че има много млади хора, които са мобилни в тези райони. Тези млади хора много често, като че ли са съсредоточени във външните граници. Например, при използването на, бол... на болниците и така нататък, така както каза професора. Но нека, примерно, да изходим от стандарт нашата конкретна ситуация, именно с Украина. Да, украинците понякога са великолепно решение за недостига на нашите кадри. Но а, напоследък тяхното ангажиране става все по-трудно. Така че аз бих желала да се средоточим повече върху проблемите на външните граници на Европейския съюз. Те представляват абсолютно различна картина спрямо другите граници много от програмите за другите граници и гранични райони не могат да се приложат за външните. Благодаря. Колеги, няма други желащи да се изкажат, така че аз също искам да взема думата. Мисля, че това е много важна тема и много важен доклад. И трябва да направим всичко възможно да изразим нашето мнение по бъдещата политика. И смятах, че от това, което можем да видим в първият доклад за политиката по сближаване и за предвижданията за след 2013 година, тази политика най-вероятно ще бъде много ефективна, много силна. И цялата идея за допълване, за доусловност ще, ще се позовава на отношенията между държавите членки и комисията. Но никой не говори за тази а, трансгранична, за това трансгранично сътрудничество. Тук както гостите, така и докладчика всъщност наблегнаха точно на този проблем и че, е тази, че това трансгранично сътрудничество може да бъде помогнато от европейските фондове. Ние трябва да, да идентифицираме и унищожим всички съществуващи бариери на вътрешния пазар, нещо, което превръща трансграничното сътрудничество и трансграничните отношения в по-слабо ефективни спрямо това, което сме го искали. Мисля, че това е една от основни един от приоритетите ни, е именно да идентифицираме пречките пред вътрешния пазар и да се средочим върху ефективността на трансграничните райони. Било то социалните услуги, болниците, полицията, интернета и други. Мисля, че всичко това може да допринесе за развитието на нашите региони. И мисля, че трябва да сме много наясно по някои други неща. А, да не превръщаме тази политика в нещо прекалено сложно, защото Ламбърт говори за този проблем с а, животните, които трябва да бъдат а, а, карани 100 км и повече, за да пресекат границата или за пожарната, която се намира от друга страна на границата и така нататък. Това са проблеми, според които и ние имаме нужда всъщност от повече ефективност и практичност. Така че трябва да се справим по някакъв начин, да се адаптираме към тези а, обстоятелства и съответно да измислим финансови инструменти за управлението на а, тези региони. Има много други проблеми, за които спомена гос... Ламберт, а също така и госпожа Качевска, които също показват, че настоящата система не функционира правилно и ще бъда много доволна, ако можем да разискваме и други проблеми. Така че определено смятам, че всички трябва да се замислим сериозно какви са проблемите преди да навлезем в дискусията. И че ще бъде същински шанс за регионите да направим нещо в. да променим съществуващата политика за тях. Знаем, че това е трудно. Знаем, че това зависи от общи решения за следващата финансова перспектива, но смятам, че а, в Реги считаме, че евентуално може да се увеличи финансирането по кохезионната или политиката по сближаване, защото а, тук става въпрос за европейски ценности – и дори е едно 50% увеличаване на средствата в тази област ще бъде едно недостатъчно увеличаване. Така че бихме могли, бихме могли да наблегнем на увеличаване на ефективността на тази политика. А сега ще дам думата на госпожа Санчес за, да, за повече коментари, забележки. Днес не взимаме никакви решения по този въпрос – ще се върнем на тази дискусия и на проекто доклада, най-вероятно към края на януари, ако госпожа Санчес вече е готова за своя доклад. А сега ще дам думата госпожа Санчес, а чак след, а после имаме гласуване, така че моля не напускайте залата. Благодаря, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за думите, които казахте. И наистина вие сте права, когато казвате, че с този доклад и стратегиите които ще запишем в него, това е шанс да окажем въздействие върху решенията по тази цел и част от политиката на сближаване. По време на дискусията, която протече току-що, смятам, че няма съмнение вече за ползата от това и а, е, депутатите, и а, е, ораторите подчертаха това, наистина колко е важно тази, е, това сътрудничество. Разбира се, че има пречки, има препятствия, но ние ще трябва да ги преодолеем, да ги заличим. Има важни теми, които трябва да бъдат обсъдени. Партньорството с местните органи на власт при осъществяването на различните програми, по отношение на инструментите, които днес съществуват е, и са успешни, но не са достатъчно използване. Казвате, че в бъдеще акцента трябва да бъде поставен върху ефективността и ние разполагаме с всички елементи, за да докажем това. Подобряване на ефективността. А, има какво да се направи по отношение на финансирането и каква архитектура ще бъде възприята за прилагане на тази политика. И след това а, по тези дискусия за финансите ще говорим не само за размери, а за разпределението на е, е, средствата. По отношение на макрорегионите, мисля, че ще трябва да проведем дискусия по същество по този въпрос. Убедена съм, че тази политика ам, трябва да бъде само допълнително средство, допълнителен инструмент, а не задължително налагана. Също е, така е, е, сегашното и бъдещото законодателство трябва да видим какви са възможности да развием това сътрудничество. Разбира се, аз внимателно изслушах днес какво казаха ораторите, изказващите се ще впиша това, ще намери израза в моя доклад. И наистина очаквам и конкретни предложения. И аз ви благодаря. Искам да благодаря и на двамата ни гости, Гиермо Рамирес и Рик Шапюи. Благодаря ви много за изнесената информация и приноса. Благодаря. Благодаря и на Мари Терез. Сега преминаваме към гласуването. Уважаеми колеги, трябва да проверим, обаче не дейте на мен да го прилагате това в последния момент. I, uh, I like to... Искам да проверя картите дали може една проверка да направим, дали работят картите за гласуване. Ако мога да помоля някого да отвори системата. Откривам гласуването. Начало. Край на гласуването. Работи ли? работи, обаче не се появява по групи, за това ще трябва да броим. А ето, ето, появява се, е, щом се натисне нещо. Е, ще успеем да го направим. Yes, you're okay. And the socialists also. Yeah, we can, we can do it. We cannot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 So here, here they are, no? It's, it's now set to seven we have. You are ready, you tell... Като сте готови, ми кажете, готови ли сте за гласуване? Започваме с 11 точка отвъд БВП е измерване на напредъка в свят на промени. Както знаете, колеги, имахме повече от 90 изменения. Много труден беше процеса, за да се постигне компромис. Наистина много болезнен процес, необичайно болезнен. Имаме 7 компромиса, които а, извинете, два набора от по седем компромиса, които са предоставени, по които има някакъв вид споразумение. Ще работи малко по-бавничко от обикновеното по, а, този, по това гласуване, за да не объркаме нещо. Започваме с първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромис 1 от докладчика. Кой е за? Против въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Никой не настоява да го проверим, но нека да го проверим и ще видим. Проверка електронна по компромис Едно от докладчика. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено с 24 срещу 14. Отиваме компромис 1 от ЕНП, АЛДЕ и консерваторите. Начало. За кой е? Кой е против? Въздържали се? Мисля, че се приема съвсем ясно. Приема се. Отиваме на компромис 2. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към компромис 3 от политическите групи за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме чак на 22 изменение. или не го гласуваме? Кой е за 22? 22 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно предложение 4 от докладчика за. А, той е в две части. Първа част. Компромис 4 от докладчика. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към втора част за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 от политическите групи за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 33-то изменение. А, извинете. 36 за, против, въздържали се, да проверим. Проверка по изменение 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 22 против срещу 17 за. Преминаваме към компромис 5 от докладчика за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме на компромис 5 от политически групи за. Кой е? Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 49 за против въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към компромис 6 от докладчика. Кой е за? Компромис 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 6 от политически групи. За? Против? Въздържали се? Приема се. Минаваме на компромис 7, където и да се намира той. Компромис 7 ако сте го намерили, компромис 7 от докладчика, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 7 от политическите групи за. Кой е? Против? Въздържали се? Приема се. 91. Изменение 91. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 92 изменение за, против, въздържали се, приема се, според мен. 93 за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване по електронен път, начало на гласуването. Край на гласуването. Приете доклада с 36, само 3 против. Поздравления. Господин Роспаски иска думата. Заповядайте. Е, картата ли не е с вас? Забравили сте си картата? Не чуваме какво казвате. sorry, I'm just, yeah. Uh, sorry, but... Извинявайте, обаче не съм си взел днес картата за гласуване. А не сте казали предварително. Не можем да се върнем обратно по този вод, но ще ви броим за бъдещите гласувания, които предстоят. Господин Ван Нистелрой. Uh, Благодаря, госпожо председател. Вие поздравихте всички за гласуването, но имам въпрос към докладчика. Отчита ли и заключенията на това гласуване? Може ли да кажа нещо, госпожо председател? Да, щях самия аз да кажа това драги колеги. Аз не искам вече моето име да се свързва с този доклад, доколкото, и съжалявам за това, доколкото компромисните изменения, които бяха приети, са на някои политически групи, които са против духа и динамиката, на които държах по новите показатели да изрази комисията. Така че оттеглям името си от този доклад. Uh, Благодаря. Други желаящи да вземат думата по този въпрос? Заповядайте. Заповядайте, имате думата. Ε, Ναι, е, κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς έκανα ένα λάθος. Θα ήθελα να ξέρει το... Благодаря, госпожо председател. Допуснах една грешка. Само да кажа, че гласувах против този доклад, така че ако може да добавите моя вод към тези гласували против. Благодаря ви. Това е направено. А, има ли други коментари по този въпрос? Искам да ви кажа, че а, процедурата. Да, заповядайте. Е, госпожо председател, за съжаление аз нямам карта си за гласуване. Ако може да прегласуваме това. Разбирам. Имаме трима души, които нямат картата си за гласуване. А, бихте ли само искам да в крайното гласуване да се добавят гласовете на тези трима души. Разбирам, че има един против. Може ли другите двама колеги да ни кажете дали ще гласувате за или против? Господин Хер, господин Спаски. За. Добре. Ако никой не възразява, ще добавим а, е, това в крайното гласуване. А сега относно процедурата по ситуацията, а именно, че докладчика оттегля името си от доклада. За съжаление, единственото решение, доколкото знам, е правно. И ще сложим името на председателя на комисията под доклада и ще напишем обяснителна бележка. Това е единствения начин да решим този въпрос. Ако няма възражение, разбира се, ще приключим тази точка. Пристъпваме към следващият доклад. Доклад на господин Виктор Бощина. Установището, извинете. Стратегия на Европейския съюз за Черно море. Може ли да започнем с гласуването? Всички готови ли са? Започваме с компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се ясно. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. Компромис 3. Кой е за? 3. Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис. А, извинете, изменение 10. За. Против? Въздържали се? Трябва да го проверим електронно. Моля, гласовете електронно. Изменение 10. Край на гласуването. Край. А, 20 за, 20 против, един въздържал се. Какво ще правим в това отношение? Сега колегите, които нямат карта, кой е за, кой е против? Имаме 21 против, 20 за. 22 против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 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 300 изменение за. Против. Въздържали се. А, не знам. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте електронно по 300 изменение. Край на гласуването. 22 за, 15 против. Приема се.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 Край на гласуването. 22 за, 15 против. Отхвърля се. А, приема се. Приема се, извинете. Поправя се тълката. И гласуване по целия текст. Моля, гласувайте електронно. Не всички са гласували. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 37 за, 1 против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравление! do we know how to calculate? For the final vote, colleagues who were... Uh, за крайното гласуване, колегите, които нямат карти, как са гласували? Да, разбрах. Добре, пристъпваме към точка 13. Доклада на госпожа Филис Хюсменова. Прилагането на директивата за услугите. Нека да започнем гласуването. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 в две части. Гласуваме първата част на 8 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9 в две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се втората част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим електронно. Изменение 9, втората част. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването 27 против, 14 за. Отхвърля се. Компромис 3. Кой е за? Добре. Компромис 3 за. Против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 Преминаваме към 14-та точка, промишлената политика. Това е становището на господин Франческо Ди Анджелис. Малко бавно тук ще стане. Първо изменение за против. Проверка по първо изменение. Начало на гласуването. 22 за, 20 против. Приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, не знаем. Проверка по седмо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 за, 20 против. Някой иска ли да си добави гласа от тези, които не си носят картите? Не. Приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Какво мислиш ти? Не знаем. Проверка 14. Начало. 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. 27 за,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 22 за, 20 против. От тези, които не си носят картите, искате ли нещо да добавите своя вод? Значи се приема. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се. Проверка? Проверка на 20. Приема се, но така или иначе да проверим. 23-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. 30 за, 13 против. Приема се. 24-то изменение за. Против. За мен е отхвърлено, обаче трябва да проверим. Не съм сигурна. Ламбер, извинявай, но 24-то пробва се да, да наложиш своя вод върху останалите. 24-то откривам гласуването. Край на гласуването. 22 за, 21 против. Е, как можех аз да преценя така от на, на око? 25 за даже. Против. Е, е, въздържали се. Приема се 26 то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3 за против, въздържали се, приема се. 300 изменение за, против, въздържали се, проверка. За съжаление, по 300 изменение проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. 29 за, 13 против. 31 за. 31 за. Против. Въздържали се. Пак не знам. Губя си способността да броя. 31 проверка. 31 изменение. Край на гласуването. 28 за, 15 против. Сега минаваме на 33-то изменение, устно изменение от господин Де Анджелис. Има ли против устното изменение? Няма. Значи гласуваме според измененото. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 32 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 34 за. Против? въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, 36 за. А, пада. Това отпада. 35-то отпада. Значи не се приема. 35-то и то пада. 36 36 трябва да го гласуваме. 36 за, против, въздържали се, проверка по 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 за, 21 против. А ако никой не иска да си добавя гласа, се приема. Преминаваме към 41 изменение. За, против, въздържали се, не знам. Пак проверка на 41-во изменение на бърсичко. Край на гласуването. 25 за, 18 против, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против,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 Край на гласуването. 27 за, 16 против. Приема се. 50-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. 51 с устно изменение от господин Тексейра. Има ли някой против устното изменение? Няма. Значи, според измененото, кой е за 51 изменено? Против? въздържали се, приема се. Окончателно електронно гласуване ни предстои сега, начало на гласуването. Край на гласуването. 40 за, 1 против, 2 въздържали се. Поздравление на, за господин Деанджелис. Свърши тази част. И сега какво има? Координатори ли? Уважаеми колеги, имам едно предложение, тъй като сме е, половин час е, на, е, закъснели. трябва да почне координаторската среща и имахме в 5.15 с представителите на Клиши Собла. координаторите, ако може да не ги разсейват съседите им предлагам на координаторите предлагам на координаторите, тъй като сега имаме а, половин час допълнително, дали може сега по, за половин час да вмъкнем а, заседанието на координаторите или искате почивка? Уважаеми членове на Комисията регионално развитие, който не е координатор, и не участва в това заседание, да напусне е, за половин час. В 5.15 се върнете и ще започнем сега заседанието на координаторите. Уважаеми колеги, давам две минути на тези, които не са а, предвидени за заседанието на координаторите, да напуснат залата и а, да се върнете в 5.15.